Bueno, vamos a empezar, si les parece. Дами и господа, предлагам да запретнем ръкави. Vamos a empezar nuestra, nuestra tarea de esta tarde, que como saben consiste en... Започваме следобедната работа. Предвидили сме обмен на становища и на информация с познавачи на въпроса за правата на човека в Централна Азия. Европейския съюз има регионална политика за Централна Азия в рамките на достаните си споразумения и отношения с пете страни, които са в тази географска зона. Тази стратегия в момента се ревизира и съветът по външните работи ще трябва да вземе известен брой решения и то в много е, кратко време. Този обмен на виждания днес след обед е съвсем е, целесообразен, навременен, защото има и други дискусии в други комисии, които са свързани с ситуацията в Централна Азия и под Комисията по правата на човека съответно трябва да внесе своя принос в този дебат, защото като подкомисия ние трябва, длъжни сме да участваме в дебата и е много важно правата на човека да бъдат в центъра на нашия дебат. Разбира се, Централна Азия има много голяма геостратегическа важност предвид природните ресурси, които притежава. Освен това, там има много предизвикателства, свързани с сигурността в рамките на нашите отношения с Централна Азия. Имаме специален представител Питър Боян от 15 април и се надяваме, че това назначение ще бъде свидетелство за ангажираността на Европейския съюз пред този регион и нашето желание да работим за правовата държава и е, нашата комисия, разбира се, ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията във връзка с правата на човека във всички тези пет страни. И за тази цел ние поканихме важни лица, хора, които познават добре положението в тези страни. Най-пред ще дам думата на госпожа Мира Ритман, която е научен изследовател в Human Rights Watch и тя е специализирана по този регион на Централна Азия. Ще ви представя след това всеки един от другите наши гости. Моля, мадам, имате думата. Pueden seguir, eh, pueden seguir en ruso en el canal 25. Eh... Uh Превод на руски е на канал 25. Благодаря, госпожо председател. Today, will... Благодаря. В днешните коментари ще се съсредоточа на стратегията а, на Европейската стратегия за Централна Азия а, и Human Rights Watch когато стратегията беше прията през 2007, имаше първи общ подход от страна на Европейския съюз а, по тази тема. В началото стратегията а, установи какви са проблемите с човешките права, както и каква е ситуацията с върховенството на закона. И се установи диалог с правителствата в Централна Азия, най-вече да се насърчават основните свободи и човешки права. В развитието през юни 2012 година европейските министри приеха нова стратегическа рамка, за, с която се ангажираха за нови човешки права и върховенство на закона, които да са основния приоритет на външната служба на Европейският съюз. Не бива да забравяме тези обещания и да насърчаваме тези права в Централна Азия. За съжаление, Human Rights Watch установяват, че нито Европейската стратегия, нито плана за действие отговарят на действията на Европейския съюз и ангажиментите им с правителствата на държавите от Централна Азия за, на, в реалност. Ситуацията с човешките права в Централна Азия е много тревожна. Туркменистан е една от държавите с най-големи репрезии. репресии. Медиите а, и религиозните свободи са силно ограничени. Защитниците на човешките права, както и всички останали активисти, са в непрекъсната заплаха от правителството. Инструментите за политическа репресия, това са затвор и също ограничение на свободата на движение. Дори и на 10-та годишнина от Андижан и клането там, измъчванията продължават. Това е системна практика и е, свободата на изказа е също силно ограничена. Активистите на гражданското общество, е, членове на опозицията и журналисти е, гният зад решетките. Над 1 милион граждани живеят при такива репресивни условия. И а, след тежките сблъсъци през декември 2011 ситуацията дори се фулши и по лидера на опозицията Владимир Козлов беше обвинен и а, а, беше вкаран в затвора. Също така бяха прекъснати медиите на опозицията. През изминалата година Европейският наказателен съд, както и беше обвинил а, ограниченията на свободата. Киргистан е първата държава, която въведе парламентарна демокрация през 2001. И е, въпреки всичко имаше етнически насилия през 2010 и е, измъчвания. А, също имаме член на опозицията, който беше хвърлен на доживотен затвор. И ако а, този закон се промени и новите предложения за закон а, влязат в сила, това ще бъде стъпка назад. Жените и ЛГБТ общността също а, видяха ситуацията им да се влушава. През 2014 година бяха блокирани голям брой веб-сайтове е, и НПО-тата трябваше да се регистрират като чуждестранно финансиране. Продължава да се налагат ограничения на медиите и също има измъчвания. Време е да разгледаме отблизо целият този подход с човешките права в Централна Азия. В този район, където има толкова много авторитарни, авторитарни лидери, трудно бихме могли да спазваме стандартите за човешки права. Подхода към човешките права е ключов елемент за гражданското общество. На място защитниците им, журналистите и други активисти са под голямо напрежение и под риск а, от репресии. Когато Европейският съюз а, им обърне гръб, тези хора стават още по-уязвими. И сега ще се опитам с, в малкото време, което ми остава, да представя нашата гледна точка и по този начин да помогна на Европейския парламент да постигне конкретни резултати. Въпреки вашият ангажимент да насърчава човешките права в всички области, ние а, установяваме, че а, тези човешки права са изчезнали от диалозите ви диалозите с е, централноазиатските държави се провеждат при закрити врата и никой не знае какво точно се казва там. Има няколко думи, и е, няколко начина диалозите да станат по-ефикасни. Първо, да се дефинират ясно приоритетите и целите за тия диалози, така че европейската позиция да стане ясна. Второ, Европейския съюз да уведоми всички заинтересовани страни от резултатите от диалога и да има напълно прозрачен запис на дискусията. също да има допълнителна систематична политика по всички нива. Например, в висшото ниво на двустранната политика. Никой не би а, успорил, че тихата, кротката дипломация си има своите предимства, но относно човешките права там има нужда от повече прозрачност и видимост. Това трябва да е случай, когато имаме официални посещения. Да не забравяме ролята на Европейския съюз за защита на човешките права и тук стигам до следващия проблем, а именно нуждата да кажем какви са ни очакванията за реформи. Ако искаме ситуацията в Централно-Азиатските републики да напредне, ние трябва да изявим ясно какви са нашите искания и очаквания от тях. Преговорите с Туркменистан и с Казахстан са два основни примера, че Европейския съюз нищо не прави и пропуска важни възможности. В случая с Казахстан е, Катрин Аштън се ангажира при преговорите да свърши напредването на отношенията с човешките права. Европейският парламент също издаде две резолюции, където говори, че връзките с Казахстан трябва да са свързани с подобряване на човешките права. И както и това трябва да е случая с новият, новото партньорско споразумение. Нека да не забравяме, че политическият лидер Владимир Козлов, както и различни работници в петролен сектор, бяха обвинени и затворени несправедливо. Та подобни действия са несъвместими с международните стандарти. И при, ако искаме Казахстан да почне реформи, а, е, ние трябва да предприемем други действия, не само да останем с думите на Катрин Аштън. И накрая, третото е, че Европейският съюз не иска да налага а, санкции в случай, че те не изпълнят а, а, исканията. Европейският съюз не трябва да засилва връзката, докато не се видят подобрения. В случая с Узбекистан, също както този парламент го изисква, трябва да има ясен график за правителството, който да бъде изграден от европейските министри и да се наложат нови ограничения на връзката между партньорите. Европейския съюз трябва да продължи да работи по връзките с централноазиатските правителства и да не набляга само на енергетиката, а да а, не си затваря очите пред нарушаването на човешките права. Ние трябва да дадем едно послание на централноазиатските правителства и ако а, ние нищо не направим, ние ще подкопаем доверието в а, самите ценности на Европейския съюз. Нека също така да кажа накрая кои са основните ни области за тревога, където Европейския съюз може да направи повече. Първо, а, относно гражданското пространство в Централна Азия. Трябва да насърчим правителствата да позволят мирен преход и законодателни инициативи. А, второ, относно защитата на тези, които защитават човешките права. Много често тези активисти биват хвърлени в затвора и биват обвинени несправедливо. Имаме нужда да осигурим тяхното бъдеще. В случая с Узбекистан и Туркменистан и Туркменистан и Киргистан е едно и също и да също да осигурим механизми за защита на човешките права там, където няма достъп до тях. Особено такъв е случай с Туркменистан и Узбекистан. Призоваваме Европейския съюз да изгради специфични цели за тези страни с стратегията ни е за връзки с Централно-Азиатските републики и да се следи как се спазват тези цели и това да е с участието на Европейския парламент. Това ще помогне на Централно-Азиатските правителства да бъдат по-прозрачни пред собствените си парламенти, както и пред гражданските общества. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега давам думата на господин Евгений Цавтис. Той е един от най-известните активисти за човешките права в е, Казахстан, много известен юрист, защитаващ е, свободата на изказванията, демокрацията. Той е посещавал парламента и преди и неговото присъствие в момента е съвсем удачно, тъй като ние в момента разглеждаме е, споразумението за партньорство с Казахстан. Той ще може да ни представи и най-новата положение в неговата страна. Уважаеми гости и членове на Европарламент, благодаря, че ми давате възможност да присъствам тук, за да мога да говоря за проектите на човешките права. Нашето бюро, е, което е Организация за спазване на човешките права в е, сътрудничество с други международни организации, е една независима е, организация. Аз ще говоря за Казахстан, но ще засегна и Узбекистан, Туркменистан. Ще започна с няколко общи бележки. Положенията с човешките права в Казахстан и околните страни има известна динамика, която зависи от политическия контекст. Първо, Казахстан се управлява от постсъветски, посткомунистически елит. Първият секретар на Комунистическата партия е на власт от 89 година и сега спечели тази година изборите с 97% от гласовете, с 95% участие. Тоталитарен режим, който е относително по-мек с сравнение с Узбекистан и Тюркмедистан. Тоест има известна политическа опозиция. Тя не е представена в парламента. Има независими печатни медии, но няма електронни независими такива. Има и известно пространство за дейност на активистите за човешки права. В последните избори отново опозиция няма, критични вебсайтове се блокират. Е, управляващия елит е, беше и си остава основния, който извлича ползите от прехода от социалистическа економика към пазарна такава. Те са много уязвими относно законността на тяхното богатство, защото всичко, което се върши в онзи момент, беше на ръба на закон. Това създава пречки и за плуралистично общество, за независима съдебна система и върховенство на закона, защото тези демократични е, институции са заплаха за управляващия елит. Той предпочита да държи контрол над всички тези институции, включително обществото и съдебната система. Второ, самото общество. След съветския режим и 20 години независимост, Казахстан, заедно и с останалите страни в Централна Азия, не вярва в свободата. Тя няма практическа стойност и хората не са готови да се жертват за нея. Те не вярват в институциите, вярват само в личностите и разчитат на държавата. Режимите в е, района са авторитарни, е, в Тюркменистан е абсолютна диктатура, няма никакви конституционни гаранции и има огромна корупция. Ще разгледам законодателството на Казахстан и други е, съседни страни по отношение на е, човешките права. То е грешно по замисъл, не спазва основни принципи на международното право за човешки права. И а, е, специалният докладчик на ООН по въпросите за човешките права и свободи изтъкнаха, че според правителството това не са права, а привилегии. Същото се отнася за свободата на е, изказване, вероисповедание, придвижване и други. Държавните интереси, националната сигурност и, е, безопа... и публичния ред са приоритетни съобразова... Е, съображения, а човешките права не са издигнати на първо място. Има законодателство, което влезе от 1 е, юли тази година, влиза в сила и където се поставят под санкции с е, организации на гражданското общество. Новия наказателен е, кодекс съдира, дефини... съдържа дефиницията лидер на организация от гражданското общество също се прие закон за защита на децата от увреждаща информация. Още не е разписан от е, е, президента. Е, темата за ЛГБТ там е забранена. Новият, нови, в момента се обсъждат и нови закони, които ще бъдат представени на парламента през юни там, слава Богу, не се забранява създаването на чужди е, неправителствени организации, но всички е, източници на средства и организации трябва да бъдат регистрирани в един регистр. В Киргистан е, положението е много по-тежко, защото там се иска, има забрана за всички чужди неправителствени организации. Положението се влушава сериозно. В столицата на Киргистан направих посещение и се срещнах с двама активисти. Нашата среща бе открито записвана от представители на тайните служби активисти на защитници на човешките права а, са хвърлени в затвора или по, подложени на преследване. Там не съществуват независими медии. Много от защитниците на човешките права а, са в чужбина. Тази страна е ратифицирала всички е, инструменти по международното право и е член на ОССЕ. В Таджикистан има много активни защитници на човешките права в изгнание. В Казахстан се наблюдават някои положителни индикации. Има механизъм за предотвратяване на мъченията. Правителството е по-отворено към диалог с гражданското общество. Този диалог бе създаден от министъра на външните е, работи и на практика всички големи е, организации на човеш... за човешки права участват в този диалог. Също има форум към министъра на културата за обсъждане на въпроси с гражданското общество. Очакваме вече и по-видими резултати за подобряване на положението на отделните лица, особено политическите затворници. Владимир Козлов е лицето, което трябва да назова и други. Техните процеси са политически обословени и настояваме те да бъдат освободени. Европейския съюз обсъжда и в последния етап на сключване на споразумение с партньорство и сътрудничество с тази страна и сега е време да се разгледат тези практики, включително практиката на средата за свобода на вероисповедания, за свобода на словото, за да може тя да ги изведе на международно признати, до международно признати стандарти като се е, спазят е, препоръките на съответните организации и докладчици на ООН. И ако трябва да коментирам още нещо, това е въпроса за е, участието на Казахстан в конфликта между Украина и Русия. Руската пропаганда в Казахстан е много успешна с антизападната си пропаганда и дискредитиране на демокрацията. Тя има много отрицателен ефект върху казахстанското общество. Над 80% подкрепят руската политика към Украина. Правителството доста се спокои от реваншистските политики на Русия, защото тя заплашва суверенитета на Казахстан и трябва също да бъде е, поставена на дискусии от западните страни. По време на обсъждането на споразумението за партньорство следва да се направи преразглеждане на позицията и положението в Казахстан, за да може да се влияе на развитието на района като цяло. Благодаря. Госпожа Надежда Алтяева, защитник на правата на човека в Узбекистан и председателка за правата на човека в Централна Азия, която получи политическо убежище във Франция. Тя е трябвало да напусне насила страната си и това е причината, поради която Нейният опит е изключително интересен за нас. Госпожо, имате думата. Спасибо, госпожа председател. Уважаеми господа, обращаясь ко всем присутствующим... Благодаря, госпожо, дами и господа. Обръщам се към всички лица, които са тук в залата, като искам да привлека ваше внимание върху ситуацията с правата на човека в Узбекистан в навечерието на 10-та годишния от Атиджан масовото убийство, организирано от правителството на Каримов, е едно престъпление, за което просто няма никакво извинение, за което няма давност. И ние очакваме все още да се проведе международно разследване. Имаше изключително много жертви и трагедията в Дижан отговаря на практика на репресивната политика на Каримов, който не спазва Конституцията, нито многобройните конвенции в областта на правата на човека, които бяха подписани от Узбекистан. Последствията от трагедията в Дижан предизвикаха реакцията на Европейския съюз, което означава, че Европейския съюз отделя силно голямо внимание на правата на човека, но тези конвенции не бяха спазени. Беше започ... имаше среща между Европейския съюз и е, Узбекистан е, във връзка с правата на човека. Това беше известен пазарлък, но ситуацията в нашата страна се влушава все повече. 12 000 политически затворници лежат в затворите в Узбекистан. Това са журналисти, хора, от които защитават правата на човека и противници на режима. Някои от тях вече са били осъдени два пъти е, за, на затвор. Но най-вече искам да се спра на случая на Мурат Джураев, който беше бивш депутат от парламента в Узбекистан, който от 21 години е в затвора всичките усилия, които са направени до този момент, за да се смекчи неговото наказание, се бяха обречени на неуспех. През последните 10 години немалко защитници на правата на човека бяха репресирани в нашата страна и броят на лицата, които напускат страната, непрекъснато се увеличава с всяка изминала година. По-специално свидетелите на трагедията в Дижан. Това са защитници на правата на човека в е, Узбекистан, които са известни лица. Не е възможно Европейския съюз и Узбекистан да продължат този диалог, докато е, броят на жертвите непрекъснато расте, както и броят на е, бегалците, на е, търсещите убежища и то най-вече тези, които го извършват по незаконен начин. Правото на собственост в Узбекистан не съществува на практика. И официалните служби и институциите са изключително корумпирани. немалко лица, които са записани в списъка, срещу които Европейския съюз е, взял санкции и продължава да са във властта. И тези лица дори не обявяват своите доходи, не плащат е, данъци. И е много трудно в е, тази страна човек да има достъп до истинско правосъдие, като имам предвид, като имам предвид най-вече жертви на е, мъчение. И все повече предприемачи от Узбекистан търсят начин да напуснат страната. Някои се връщат в Узбекистан, но те са жертва на изнудвания от всякакъв вид и нямат възможност да развият законна дейност в страната. Представителите на Европейския съюз забравят, че бегалците, които търсят обежище в Европейския съюз, нямат възможност, не винаги имат възможност да представят официални документи и властите в Узбекистан отказват да им предоставят документи и да признаят, е, разбира се, да признаят пред света, че в тази страна се извършват е, мъчения. Един от е, защитниците на правата на човека, който е бил измъчен в затвора, поиска се чрез своя адвокат да бъде проведено разследване за неговата ситуация, но нищо не беше направено. 114 случая бяха отбелязани на изчезвания на лица, в Узбекистан. Дискриминацията срещу калпаците, там мълсинство продължава в а, Узбекистан. Те страдат а, и от атмосферно замърсяване в а, техния регион, но никой не беше признат за беженец по екологични причини. Европейските, Европейски съюз трябва задължително да се да изисква да бъдат взети под внимание тези случаи преди започването на диалога и резолюциите на Европейския парламент също да бъдат използвани за това. Задължително е политиката на Европейския съюз да, да има съответния ефект. Ситуацията с правата на човека в Централна Азия и е, Европейското партньорство а, е, за е, правата на човека, както и много други а, организации, работещи в областта на човешките права, се, се обръщат към Европейския съюз с призив да започне международно разследване в, а, за това, което е станало в Андижан, да се заинтересуват от съдбата на много журналисти, които са противници на режима. И всичко това е необходимо, за да може организацията Human Rights Watch да въз, възобнови своята дейност в Узбекистан. Населението в нашата страна има нужда от а, вашата помощ. Червеният кръст също трябва да може да възобнови своята дейност в Узбекистан – 11 докладчика от Обединените нации се опитват вече от години да получат достъп до територията на страната, но не успяват. Узбекистан, независимо от резолюциите на, европейски, на Обединените нации и съответните предупреждения, непрекъснато нарушава правата на човека. Ние трябва да настояваме пред Обединените нации да може специалният докладчик за Узбекистан да има достъп до страната. И в, в навечерието на 10-та годишнина от а, трагедията в Андижан се надявам, че Европейския съюз ще направи всичко необходимо, за да може да получим правото на свободата на словото, за да може условия да бъдат създадени, за да продължим да защитаваме правата на човека. И Европейския съюз има огромен исторически шанс да направи така, че нещата в Узбекистан да се проявят, да се променят. Благодаря. Е, не следвахме точно предвидения е, ред. Сега вече всички сме тук и тъй като говорихме за Узбекистан и колежката е специалният представител е, докладчик за Узбекистан в рамките на споразумението за партньорство с тази страна, мисля, че целесообразно тя сега да вземе думата, ако разбира се тя го приема. Благодаря. Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Елена. За първи път съм тук в тази комисия и за мен е удоволствие а, да присъствам. Още повече, че много често ни се казва, че Европа има възможност да използва едно важно средство, което има на, на разположение, именно търговските споразумения. Те могат да бъдат един вид лост за подобряване на човешките права а, с което, в държавата, с които се подписват тези споразумения. Така че наистина е огромно удоволствие да може да се анализират ситуацията от гледна точка на комисия Инда за международната търговия и знаете, че този протокол за текстила който беше преговарян до сега между властите на Узбекистан и комисията. А, сега този протокол чака преди да бъде а, продължен на еволюцията му. Знаете също, че този сектор се ползва с големи специфики, най-вече относно детския труд при събирането на памук, както и е, около е, целият въпрос за производство на тъканите. Днес този протокол отново е актуален и очакваме специфични изслушвания, най-вече с Международната организация на труда, за да видим дали препоръките, които а, те са дали, са били изпълнени. Някои от информацията вече не беше дадена от голям брой организации за защита на човешките права, най-вече, що се отнася до Организацията за защита на, на децата и срещу труда на децата. Казаха, че може би ще има подобрения, но все пак има а, влушаване относно, относно а, ситуацията на възрастните, най-вече И утре ще има едно изслушване а, относно а, насилствения труд на възрастните в Узбекистан, както и труда на децата. И това ще ни позволи да подсилим мандата на МОД за работа спрямо човешките права в Узбекистан. И възоснова на този анализ парламента ще вземе ясна позиция след изслушването, което ще се направи заедно с другите организации за защита на човешките права. Знам, че ситуацията не е проста а, не е лесна и за Узбекистан да направи анализа и да ни даде информацията. Много специфична е ситуацията, така че продължаваме да използваме а, нашите инструменти като търговските споразумения, за да може Европа да бъде а, действащо лице на промяната в тези държави. Благодаря. Euh, Искате да зададете въпрос? Първо, мога да кажа, че напълно подкрепям вашия подход и искам да подчертая отново, че за нещастие заради масовата експлуатация в Узбекистан, там се наблюдават и много смъртни случаи, много хора а, са жертви и няма начин да се направят разследвания, защото жертвите на тези жестокости жертвите на кампаниите за баритба на памук не могат да търсят правата си. Много хора и напускат страната. Всъщност в Узбекистан се налага една система – за модерно робство и не бива да се пренебрегват а, индивидуалните случаи. Може да се разгледат също и решенията на съдилищата. Те, те реално оставят държавните власти и съответните извършители да се измъкнат ненаказани. Благодаря. Мария, вие искате ли да добавите нещо? Нека да продължим с дискусиите. След нас е и представителя на ам, звеното за Узбекистан на ам, Европейската комисия и на него ще дадем думата. Сега давам думата на представителя на Human Rights Watch в Москва. Той ще ни представи положението с човешките права в различни страни в района, включително Тюр... Тюркменистан. Благодаря, госпожо председател. Аз ще е, говоря от името на кампанията Докажете, че сте живи. Тя бе започната от 2013 година от група от неправителствени организации в Европа и Северна Америка за защита на правата на отвлечени или безследно изчезнали лица в Тюркменистан и техните семейства. Разбира се, ще говорим и за цялата ситуация с човешките права в Тюркменистан. Съвсем навременно е този дебат, защото ние трябва да помислим и какви са възможностите Европейския съюз да повлияе. Изключително необходимо е на в този момент да има по-голяма ангажираност от, между партньорите за решаване на тези проблеми. В момента парламента обсъжда ратифицирането на споразумението за партньорство и сътрудничество и то ще бъде гласувано в следващите няколко седмици. Освен това, преговорите на ЕС с Тюркменистан за изграждане на транскавказски газопровод са стигнали нов етап. Сега се говори за потенциална корпорация за развитие на Каспийския регион – и се прави предварителна оценка на риска. Марош Шевкович, заместник-председател на комисията, обяви, че има план да се е, пусне туркменски газ в Европа в началото на 2019. Руското анексиране на Крим доведе до криза в безопасността и конфликта в източна е, Украина е още един фактор, който трябва да накаже Европейския съюз да развива по-тесни връзки с Тюркменистан, защото тя е единствената страна, която няма споразумение за партньорство. От 5 години преди 5 години Европейския парламент отхвърли предложението да се ратифицира това споразумение, защото посочи много тежкото положение с не спазване на човешките права. Очертани бяха също и критерии в ред резолюция от 2006 до 2010. Разбира се, Европейския съюз има взаимоотношения с Туркменистан, които не се е, свързват само с човешките права. Те имат и стратегически интереси за енергийна сигурност. Но е, от 2010 година е, трябва да помислим и какво се случва отново с човешките права. Там е, спазването им е на възможно най-низко ниво в света и няма никакво подобрение всички основни права и свободи са или несъществуващи, или абсолютно ограничени. Не могат да работят независими неправителствени организации, активисти на гражданското общество работят в изгнание и биват заплашвани техните семейства в страната и те самите забранено е и много рядко се случва да се има събрания на публични места. Напълно не съществува свобода на медиите. Държавата контролира всички печатни електронни медии, достъпа до интернет е ограничен и контролиран от държавата, социалните медии са блокирани има тотален е, контрол над медиите над, от страна на правителството. Скоро се видя пример за това, защото е, правителството е, разруши и отне всички частни сателитни е, устройства за приемане на независими е, програми. Също така много ограничено правото на гражданите да пътуват извън от страната с система от забрани, които се налагат и на представителите на гражданското общество и политически активисти. Всъщност подобни ограничения се налагат и на студенти, които учат в чужди университети или тези, които пътуват по медицински причини. Има измъчвания, има няма независима съдебна система, има политически преследвания и доклада от 2014 година на нашата организация описва измъчвания на затворници в определени затвори. Също има и отвличания и принудително отвличания на определени активисти. Тази страна е толкова репресивна в това отношение, че се отличава дори и от съседите си, които също са доста репресивни. Над 100 души от, са изчезнали в тюркменски закони, затвори, извинете, от 90-те години насам. Това е най-големия брой изчезнали затворници в Евразия, дори сравнено с Босна и други. Много често това са затворници, обявени, е, обвинени в е, опити за отхвърляне на властта на правителството. Много е, активисти и, публич... и чиновници дори са задържани в е, затвора и държани в неизвестност. Последния път, когато са видени, е когато са ги е, арестували. Освен това, има измъчвания в затворите, още преди да се стигне до фазата на съдебното преследване. Има и разбира се много лица, които са починали в затвора имаше е, няколко лица, които трябваше да бъдат освободени 2013 година, когато им изтичат присъдите, но техните семейства са били уведомени, че те са получили нови присъди е, заради извършени така наречени нарушения. Семействата на изчезналите често биват арестувани или уволнявани, собствеността им се конфискува, гонят се от домовете си и нямат право да пътуват в чужбина. Тези политически насилия и отвличания са предмет на разследвания от ОССЕ и други международни организации. Има доклади по съответните теми Парламентарната асамблея на ОССЕ излезе и с резолюция през декември 2014 с съответни препоръки, но практиката на отвличане на затворни и затваряне продължава. Ние сме наясно с доказателства за поне 7 такива случаи. Няма независим контрол, никоя международна независима организация не може да проникне в страната. Има 9 специализирани конкретни процедури от ООН е, назначени за страната, но никой не може да влезе в страната да разследва. Закона за интернета и за сдруженията се размахват от правителството като голям напредък. Те, то се опитва да си подобри имиджа на международно ниво с това, че прави нещо за демокрацията, но тези нови закони и закон, предложения продължават да бъдат крайно ограничителни и няма, не, не водят до никакви реални подобрения за върховенство на закона или гражданско общество. Предложените конституционни реформи всъщност не предвиждат разширяване на основните права и свободи. Но считаме, че в момента има изключителна възможност да се постигне прогрес за, по човешките права, включително и случаите с безследно изчезналите. По ред фактори. Първите, първия кръг от фактори е безпредседентната е, готовност на е, властите да разработват е, отношенията си с Европейския съюз и западната общност като цяло поради економически причини и причини за безопасност. Туркменистан има нужда от европейските пазари за газ. Той сега търгува с Китай и Русия на много по-низки цени и в много по-малки обеми с което пък и доходите от износ намаляват. Диверсифицирането на износа налага и изграждане на инфраструктура, с която страната не разполага. Европейския съюз иска да диверсифицира доставките си на газ, за да не зависи само от Газпром. Е, и един от възможните източници е Тюркменистан. Затова и Тюркменистан иска да подобри позицията си в е, преговорите за газопровода. Освен това, економическата криза, която засяга региона, е, нанася големи удари и националната економика, паднала е много валутата валутния резерв е намалял и вече политиката за свободно отпускане на много стоки и услуги на населението, което беше основата на социалната държава, сериозно се подкопава. Също сигурността е под проблем на талибаните вече осъществяват много атаки, има и жертви има риск по южната граница сигурността сериозно да се подкопае. Също се има опасение, че ислямска държава наближава техните граници. И Тюркменистан в момента се ориентира към Запада, също така и поради безпокойство от агресивната външна политика на Русия. Затова правителството на Афганистан е готово да се ангажира и западните страни могат да изиграят тази карта. Е, те се опитват е, да размахват само е, обяви за реформи, без да правят нищо на практика. Затова е много важно Европейския съюз да успее да формулира ясни изисквания за законност и човешки права, за да се осъществи напредък и в други области. Също правната ситуация е, е благоприятна, защото в момента международните норми се налагат над националното законодателство. Там е прият и наказателен кодекс, който предвижда ретроактивно действие по силата на, кое, на присъдите, по силата на които доста лица трябва да бъдат освободени, но това не се случва. Тюркменистан е приел ред препоръки, свързани с измъчването в закона и в затворите и условията в затворите и Комитета за човешки права на ООН само преди няколко месеца прие е, забележително решение, първото решение, поради с което се признава, че е, Борис Мурадов, бивш е, министр на външните работи на Тюркменистан, и заместник е, премиер, е, той се признава за жертва на отвличане, несправедлив е, процес и принудително обявяване за безследно изчезнал. Неговата съпруга също. И в подготовката на ратифицирането на споразумението за партньорство, подобни беднатиск би бил много удачен. Какво ще би било ефективно? Може да се използват подобни лостове като подписване на споразумението за налагане на нови критерии за спазване на човешките права, включително и след като се подпише това споразумение. Считаме, че упражняването на натиск е ключов момент, защо и то преди да се подпише споразумението, защото сега има кос в ръцете си Европейския съюз, когато се подпише споразумението, вече ще бъде твърде късно. Е, всъщност, ратифицирането на това споразумение трябва да се формулира като е, валидно едва когато се видят е, съществени промени в положението с човешките права. В противен случай, Всъщност всички изисквания на парламента и декларации са все толкова валидни, както и когато са били направени. И а, ратифицирането на споразумението за сътрудничество е изключително важно за тази страна и за това Европейския съюз може да формулира изисквания и е, за е, промяна в положението за човешките права преди подписване на споразумението. Трябва да има и консултации с гражданското общество, за да се формулират критерии. Разбира се, вече има такива доста ясно формулирани реалистични искания, които могат и да бъдат изпълнени в периода от няколко месеца до подписване. Ние не сме съгласни, че е, ратифицирането на споразумението за сътрудничество само по себе си ще доведе до подобряване на, положението с човешките права. Не. Е, правителството трябва да бъде мотивирано, че ще се сключи това споразумение, ако се постигнат промени. Е, правителството в момента се опитва да види докъде може да стигне и докъде може да а Европейския съюз трябва да настоява на своите изисквания за човешки права. Ако отстъпи, ще даде сигнал, че може да бъде заобикалян или манипулиран. И не разбираме защо толкова се бърза, защо толкова е, е сгъстен графика за ратифициране на споразумението за сътрудничество, защо само 3 месеца са оставени защо не се използва този, е, тази възможност да се използва за натиск върху правителството. Парламента трябва да даде съгласие за ратифициране единствено ако има ясни критерии за промяна в ситуацията с човешки права и да се даде срок 6 месеца или една година – да има механизъм за контрол, който да бъде изграден. Примерно вашата комисия може да извършва този контрол или комисията по външни работи или но назначен пратеник на ООН, като естествено ще бъдат подпомогнатите от неправителствени организации. В противен случай е, ще се отслаби е, ролята и авторитета и на парламента и на Европейския съюз. Чаменте con nosotros a, a los representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior que pueden probablemente responder a gran parte. Благодаря. Членовете на на и могат да отговорят на известен брой въпроси, които бяха повдигнати след и които отразяват притесненията на членовете на тази комисия. Но аз предлагам да дадем думата на господин Брайан, Policy Officer, за прилагането на политиките. Може да се организирате както искате, но господин Брайан, ако желаете да вземете думата, сега е момент. Аз ще взема думата. Аз съм Терох Клар от службата за външни действия на Европейския съюз. съгласен съм с ораторите, а именно, че има доста предизвикателства в Централна Азия аз отговарям за връзките с Централна Азия във външната служба. Имаше известни положителни, положителен напредък в някои тези страни по законодателните реформи, но Ситуацията с човешките права си остава все така тревожна в по-голямата част от Централна Азия. Организациите на гражданското общество, журналисти и други се сблъскват с големи репресии в доста държави от региона. Има много ограничаващи регулации и Лошото отношение към затворниците също е проблем, въпреки че а, в някои от държавите се намали а, измъчванията, се намалиха измъчванията. Проблемите на малцинствата, етнически малцинства, религиозни малцинства, ЛГБТ малцинства, те също се сблъскват с големи а, дискриминации и липса на защита. С изключение на Киргизската република няма демокрация в другите държави в региона а, и съответно няма никакво доверие в правителствата. А, правителствата в Централна Азия казват, че подобни а, елементи като а, демокрация, човешки права и така нататък подкопават дългосрочните отношения. А, човешките права винаги се повдигат като основна тема на политическия диалог с Европейския съюз и правителство на Централна Азия. Но в този контекст искам също така да сложа акцент и върху факта, че а, когато водим структурен и политически диалог с една от тези четирите държави, Туркменистан, ние нямаме такава възможност за структурен диалог. Диалога за човешките права го водим за всичките пет държави. Не съм съгласен, че тези диалози са, се водят при закрити врата и че нямат никаква стойност. Напротив, считам, че имат много голяма стойност а, за да се обсъдят нарушаванията на човешките права и специфичните кризи. Тези диалози не винаги водят до положителни или значителни резултати, но все пак са довели до значителен напредък в някои от случаите. И разбира се, продължават да тласкат централноазиатските държави да правят повече и в някои случаи тези държави трябва да правят много, много повече. От тях се изисква твърде много. А, разбира се, ние редовно ходим а, с, да заседаваме с а, посланниците и също и на посещения в а, този регион. Консултации с активисти на гражданското общество, както и защитници на човешките права, се водят както в съответните държави, така и в Брюксел. Гражданското общество организира семинари с активисти, с експерти, с академични личности и а, обяснява как точно се работи. Препоръките, които се приемат на тези семинари, се средоточават върху ключови въпроси, като измъчванията, като свободата на изказа и са част от следенето на а, човешките права. Ние подкрепяме организациите за гражданско общество и човешки права в региона. Това е част от Европейската инициатива за върховенство на закона за Централна Азия. И в рамките на тази инициатива ние проведохме голям брой семинари в въпросните държави, достъп до правосъдие, справедливо правосъдие и обучение на съдиите. Е, и работим в тясно сътрудничество с различните други международни организации в района, като ОССЕ и ООН и Върховния комисариат за човешките права. И искам също да се спра на някои от основните елементи, например по Узбекистан. Това ще бъде разисквано и утре. И не искам да навлизам в детайлите на дискусията на комисията Инта утре, но смятаме, че заедно с Световната банка сме постигнали напредък относно детския труд и също постигаме е, голям напредък и по насилствения труд. Разбира се, напредъка не е толкова бърз, колкото искаме, но все пак е напредък. И заедно с Световната банка и с МОД постигаме напредък и мога да кажа, че ще продължим така и ще имаме още по-добри резултати. Това е е едно голямо предприятие, едно голямо начинание от страна на Европейския съюз и дори на Съединените щати. И заедно с Световната банка ние правим всичко възможно, за да гарантираме прекратяването на тези две практики в Узбекистан, а именно насилствения труд и детския труд. И смятам, че сме на прав път. Относно Туркменистан, много е трудно да се работи с тази държава. Проблемите не са само свързани с човешките права. Основният въпрос е как е по-ефективно да работим, да искаме промяна а, чрез контакти или като се отдалечим. И на този етап ние се отдалечихме. Ние нямаме редовни политически контакти, а, които да ни позволят да се справяме с, важ... да, да разглеждаме основните въпроси. И а, без търговско споразумение няма да можем и да имаме нито на ниво външни министри, нито пък на висши а, представители на парламента или други официални личности. А, а мисля, че трябва да можем да намерим някаква форма за диалог, където да обсъждаме и човешките права. Опитахме да постигнем на ратификация на един документ и, както знаете, нямаше кой знае какъв напредък. Така че смятаме, че един договор за едно партньорско споразумение е всъщност началото на пътя. По този начин ще можем по един структуриран начин да повдигнем всички тези въпроси, които са много важни за нас. И без а, това партньорско споразумение никога няма да можем да го направим. Това ще бъде жалко. Благодаря. А сега давам думата на членовете на комисията и на колегите, а, които са тук днес. След това права външната служба също ще вземе думата. Благодаря ви за тези обяснения и за вашето присъствие. Господин Панзери. Forse non so se la, la, la Commissione poteva dire qualcosa di più. Не зная дали комисията може да ни каже повече от това, което каза. Разбирам, че е трудно да се съчетаят интереси, ценности, да се е, защитават права, които са нарушени. Това е трудно в е, отношенията между Европейския съюз и тоталитарните режими в е, Централна Азия, но за нас е много важно е, и съвсем ясно това, което чухме поне, че Европейският съюз бива доста критикуван за начина по който, е, по който установява и поддържа тези отношения с е, диктаторските режими. Ние знаем, че енергийната сигурност, е, развитието на демокрацията, това са два много важни елемента, които са част от външната политика на Европейския съюз. И в случая с Туркменистан, говорихме за условия, но не напреднахме особено много в тази област. Мисля, че това, което е важно е Европейският съюз, че Европейският съюз се страхува да загуби енергиен пазар, който да му бъде отнет от Русия и се страхува да се ангажира в тази посока. Страхувам се също, че в, ще жертваме правата на човека в интерес на економическите интереси. Това е една дискусия, която се води в момента и не знае дали не би било възможно да се говори за сключването на споразумения, в които да се запише като условие защитата на правата на човека, както и за опазването на околната среда. Не само за тази страна, но и заобщо. Искам да задам един въпрос е, е, и да направя една забележка. Ще започна с е, забележката. Смятам, че следствие това, което че би ще трябва да поискаме от службата за външна дейност, да постави ударението и да настоява относно а, своите напътствия за Централна Азия, защото ми се струва, че това е слабата страна на политиките, които се прилагат в последно време. Що се отнася до Туркмения, имам един въпрос относно ролята на на КНБ в тази страна, защото според информацията, която имаме, в тази страна се в тази страна са, са сериозни проблемите с правата на човека. Искам да чуя каква е ролята на КНБ в тази страна. Благодаря. Благодаря. Това е един от основните въпроси. Наистина ситуацията е много лоша. Много тревожно и, и тъжно е, е да чуем това, което казват експертите по човешки права. Бих нарекал тази ситуация неприемлива. И може би не би трябвало да приемаме ситуации, където се опитваме да изграждаме някакви отношения с такива държави. И то под принципа на най-малкото общо кратно. Та не работи така. Ако смятаме, че ще дойде светлото бъдеще, е така, ние се залъгваме сами. Тези държави няма да се променят. Те виждат край себе си изходни примери. Китай, Русия. И те се учат от съседите си. и съответно става една затворена верига от лоши примери. Така че аз бих по-скоро приел някаква политическа условност. Иначе ще закупим всякакви възможни мани... средства за оказване на натиск, за да могат нещата поне малко да се подобрят. Нека също така да напомня, че докладите, които сме получили от експертите, много вероятно се повтарят. Или ще започнат да се повтарят, защото няма кой знае каква разлика. И следващият вторник ще има една кръгла маса, ще има една дискусия, за да се почете убийството в Андижан – 10 годишнината от това убийство. И ще се говори пак за политическата ситуация в държавата. Но. Нека да задам следния въпрос. Как Human Rights Watch и тези институции, които оперират на място в тези държави, успяват да оцелеят? като се има предвид, че режимите са много автократични и просъветски. И, и съответно такива организации със сигурност са преследвани. Предполагам, че не можете да срещнете тези дисиденти дори в малките кафенета, да не говорим за големите. Предполагам, че не можете да ги срещнете така лесно дори и в е, някое малко селце, защото те сигурно са под е, а, наблюдение. Как оцелявате? Европейския съюз много се тревожи за тази ситуация. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Лохбилер. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Ако правилно се спомням, и комисията АФЕТ изготвя доклад за Централна Азия. Така че голяма част от този анализ и препоръки може също да послужи за техния доклад. Три въпроса има, Единият е свързан с Узбекистан. Госпожа Таев, вие казахте, че хората, които а, са били регистрирани а, за като участници, работещи в, на сила в е, полетата, памуковите полета, те биват заплашвани да не говорят, отказват им се визи и така нататък. Какво според вас би било полезно? Как да се работи? Дали различни агенции в Ташкент или пък някакви представители на МОД да отидат на място, за да имаме някакви доклади? бихте ли препоръчали евентуално европейска делегация да бъде изпратена на място, за да подкрепи гражданското общество? По Туркменистан, по въпроса за Туркменистан, това, което вие казахте, аз го разбирам така, че в момента времето за Европейския съюз е подходящо да, е, да ускори и засили официалните контакти с Тюркменистан, защото те не искат да имат монополни отношения с Газпром няма диалог за човешките права между Европейския съюз и Тюркменистан. О, грешка, извинявайте, поправя се ораторката. Има такъв, но вие казахте, че не сте. че нямаме споразумение, партньорско споразумение, но не смятате, че времето е дошло да се искат подобрения по тази тема. Случаят с насилствените изчезвания е, може би, най-потрясаващото тук. И а, тези хора не изчезват в нищото, те просто биват прибрани в затворите, най-вероятно. така че правителството е отговорно. И също, бихте ли ни казали малко повече за а, Киргистан? не виждаме кой знае какви развития в демокрацията на обществото. Но през април в Казахстан вие казахте, че е... Европейският съюз продължава да се опитва и е готов да подкрепи бъдещите реформи за подсилване на демокрацията в Казахстан. Бихте ли ни казали малко повече къде виждате възможност за подобряване на демокрацията? Защото аз въобще не смятам, че цяло там има демокрация. Благодаря. Е, мисис uh, Бебер. Благодаря, госпожа Бебер. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с благодарности за ораторите ни и за присъствието им тук и за презентациите, които за нас са много важни и ценни. Определено има какво да поискаме от нашата Европейска служба за външна дейност, но ние трябва да помислим и какво могат да направят представителите на европейското гражданство – Необходимо е. Разбира се, да употребяваме дипломатически език или дипломатичен език в взаимоотношенията си с други страни, но ние като депутати имаме много повече свобода на словото в дискусиите си с представители власти от други държави и е, сме наясно, че европейските граждани не, е, нямат особено топло отношение към авторитарните режими. И за това искам да направя предложение след, като последващо действие след нашето изслушване днес. Е, научихме доста неща от него. Може би можем и малко повече да направим а, именно ние говорим за страните от Централна Азия, но всъщност тези страни са много различни и с различни възможности да се включват в диалог. И за това предложението ми е да напишем буквално писма до всяко едно от правителствата на страните в Централна Азия, да им съобщим за проведеното изслушване. Не разчитам на посолствата им да е, ги уведомят, да обясним какво сме провели като изслушване тук, да им представим кои според нас са проблемите, кои са и общи е, за тях, защото има и е, много конкретни, отделни проблеми, защото за мен е най-важното е да се опитаме да спасим човешки живот. Ако ние излезем с списък и настонявания за хората, които са хвърлени в затворите, бихме могли да бъдем и достатъчно настоятелни и твърди в исканията си. Това е предложението ми. Много, много добро предложение, казва председателката. Не знае дали някой желая да се изкаже тук. Да се върнем на някои въпроси, които бяха повдигнати от госпожа Локфилер. Давам думата на шефа на делегацията. First of all, maybe starting with the last comment. Първо, ако мога да започна с последния коментар. Напълно подкрепям идеята на Европейския парламент да бъде малко повече ангажиран с страните от Централна Азия. И да се обяви в подкрепа на, на гражданското общество в този регион и в тези страни. Факт е, че Европейския съюз не присъства особено в Централна Азия, освен в е, Казахстан. Всъщност много малко посолства имаме и те по правило са съвсем малки. Така че, ако искаме да имаме свое влияние там, трябва да бъдем и физически присъстващи. А, що се отнася за коментарите по Казахстан и Тюркменистан, ако мога да започна с Казахстан, там определено считаме, че има положителни събития след последните избори. Организацията на самите избори бе доста ефективна. Разбира се, има още много какво да се иска преди да наречем изборите свободни и честни, но заключението на Европейския съюз в постоянния съвет на ОССЕ направи препратки към документа на тази организация, където се изборяват ред недостатъци. Но също така виждаме, че има и направени крачки напред, които ние искаме да подкрепим. Искаме да подкрепим Казахстан в придвижването му в правилната посока. И Регионът е труден, геополитически изключително труден. Там съществуват и Русия, и Китай, така че не е толкова лесно да осъществява навигация в този район човек. И много страни от Централна Азия в момента се сблъскват с економически трудности и е, чисто сякаш е рефлекторно реагират като е, правителствата упражняват преследване над инакомислещите. А от друга страна, вътрешната опозиция се разширява. И Европейския съюз трябва да се ангажира с тези явления, защото ангажирането не означава да загърбим отговорността си за поставяне на проблемите с човешките права, но примерно с Тюркменистан ние нямаме политически диалог, няма срещи на министерско ниво, няма срещи на ниво високи чинов... висши чиновници, няма срещи на ниво парламент. Именно тук, примерно, парламента може да осъществи връзка с техните парламентаристи в вида, в който съществува техния парламент в момента, защото трябва да се търсят пътища за дискусии. Ако такива не съществуват, няма как да се постигнат и промени. Затова считаме, че е много важно да има ангажимент, така, ангажираност, действия. Не за всичко можем да кажем, че се случва по добър начин, в повечето случаи не, но все пак – не е начина да се отдръпваме, защото ако го направим, няма да постигнем пък абсолютно нещо. Благодаря. Съвсем накратко дам думата на нашите гости по две минути. Този път ще започна с последния, който взе думата. Thank you very much for... Благодаря за така провокиращите към размисъл коментари. Действително, всеки един от повдигнатите въпроси си заслужава да бъде обсъден в подробности. И според мен проблема не е в това дали да има по-голяма степен на ангажираност и дали тя да бъде безусловна, а Според нас поставянето на условия не сработва, може би защото не са били поставени както трябва и не са били правилните условия съществуват много, още много доказателства за това какво точно правят държавни служители и високопоставени чиновници в Тюркменкистан, които е, могат да докажат, че там е, интереса за ангажиране с Запада е огромен, което не беше случая в миналото. После, ние не настояваме да се търси изолиране, нито пък да се удрят по главата, така да се каже, виновниците. Не, въпросът е да има критично и конструктивно ангажиране и да се използват и различни лостове, включително и към Русия, и към Беларус. После говореше се за ролята за съвета за или Комисията за сигурност в е, Тюркменистан дали тя е инструмент за нарушение и Естествено, във всяка автократична и диктатурна и държава на диктатура службите за сигурност са основният инструмент за репресия. Цялата система е репресивна и силите за сигурност са основен компонент от нея. А как оцеляваме, как да се окаже по-добра подкрепа. Много добър въпрос. Много от активистите са принудени да напуснат страната. Голяма част от тях присъстват и в тази зала. Те не могат да работят без да са преследвани. Е, част от тях имат и е, роднини, които също биват обект на преследване. Дори когато вече живеят извън среда, е, страната. Службите за сигурност е, ги преследват. Тук хора в залата могат да свидетелстват за това. И действително диалога трябва да бъде е, редовен, трябва да има ангажираност, трябва да се търси и сигурност и безопасност защото е, в Тюркменистан поне знам със сигурност, че няма контакт между Европейския съюз и независими активисти. Това е твърдо. И за представителността. Много е, така основателен довод е, на службата за външна дейност е, че трябва да присъствате на място. Ангажирането, разбира се, е необходимо. Не може е, да се отхвърля и тази идея. Трябва активно да се действа в момента, дори да не е по структуриран начин, чисто краткосрочно да се формулират е, съответни условия с ясни перспективи или е, ангажименти за подписване на споразумението за сътрудничество, ако се постигне напредък. Има много начин за взаимодействие. Дори е, да се раз, е, създаде делегация на Европейския съюз там. Спасибо за возможность сделать реплику. Я прежде всего хотела бы выразить... Э, Благодаря, че ми позволявате да дам отговор на вашите въпроси. Най-напред искам да изразя от собствено име, от името на моите приятели, които не можаха да присъстват на това заседание. Нашата благодарност за всичко, което правите, да бъде забранено е, труда на децата в Узбекистан. Но искам също да ви кажа, че тази практика съществува все още в провинцията. Разбира се, не както преди, но все пак децата продължават да бъдат експлуатирани. Но все още сме свидетели, че това, че правителството на Узбекистан не е в състояние да гарантира, да гарантира образованието на тези деца. И в рамките на търсене на решения се надявам, че стратегическата проблем, програма за правата на човека ще вземе под внимание всички тези елементи от а, е, въпросната проблематика. Аз а, е, приветствам наистина и благодаря вашето намерение да пишете до правителството на страната. Изключително важно е това, което ще направите да напишете лично, като се позовете на конкретни случаи, като цитирате имената на различните политически затворници. Рад Джухаев, както Деве казах, от 21 години е в затвора и той е бил осъден с за още две години а, затвор, защото не е бил обелил морковите така, както трябва. Това лице е било подложено на измъчвания и освен това и много е, узбекски граждани са били е, е, осъдени. Едно от тези лица е било подложено на мъчения и нито Норвегия, откъдето е дошло, нито Европейския съюз не са се възмутили от ситуацията на това, на тези лица, които не са могли да се ползват с презумпцията за невинност. Ние сме, живеем в 21 век и методите, които се е, прилагат е, срещу тях с танинските методи от 30-те години. Ето защо аз смятам, че е, гласът на европейските демократи е, е сериозна подкрепа за нас. И искам да припомня също, че президентът Каримов беше поканен от Летония през 2013 година. Нашето общество беше възмутено от това. Все пак да не забравяме, че той даде е, заповед да се стрели срещу тълпата в Андижан. Аз искам също да ви помоля да обърнете внимание на това, че от е, вече една година има повече от 100 незаконни е, бежанци, в нашата страна. Паспортите им бяха конфискувани. Всичките те са жертви на междуетнически проблеми. Тези лица не са записани, те не са регистрирани. Това са... Те идват от Киргизистан, които просто попаднаха в нашата страна. И знаем, че Узбекистан обеща, обещал тайно да ги върне в страната им където те нямат никаква гаранция, че ще бъдат съдени справедливо. Обвиняват ги е, в е, сепаратизъм. Искам да ви припомня също, че трябва да се е, върнем на практиката на тайните посещения на узбекски пратеници в Европейския съюз. Трябва да ви кажа, че всичко това ще има много повече ефект, отколкото срещи при закрити врати с узбекски е, е, представители. Благодаря още веднъж, че ни дадохте думата и ни дадохте възможността да говорим за истината в нашата страна. Благодаря. Аз ще говоря за изборите. С голям интерес и слушах, че има известни подобрения по време на изборите в Казахстан. Но аз бих казал, че това не са избори, защото иначе означава, че изборите в Съветския съюз са били честни, справедливи избори. за истински избори имаме нужда от политически плурализъм и също от е, място за политическа опозиция и също да се позволи на политиците да израснат и да се превърнат в истински национални политици, да имат достъп до е, медиите. А те никога не биха имали това, без значение какво правят комисията. Без значение, че има факти за това как хората са били изпратени на групи да гласуват. Не мисля, че може да има демократичен предизбирателен и след избирателен период без политически плурализъм. Вторият въпрос как оцеляваме? Зависи от държавата. В Туркменистан защитници на човешките права изчезват най-вероятно те биват убити в затвора или отиват в заточение. Сходното до някъде се, същото въжи и за Таджикистан. Казахстан и Киргистан са малко по-безопасни. Видяхме, видяхме как се подслушват телефонните разговори, но това все пак е по-мек подход. Какво би могло да, би могло да направи Европейският съюз? Ако Европейският съюз не е способен да постигне никакви положителни резултати в по-тежките ситуации, като Туркменистан и Узбекистан, какво друго да чакаме? И какво можем да очакваме? Например, внимание, морална подкрепа, подкрепа на проектите и проект на нашия диалог, подкрепа за нашия диалог с правителството, нещо, което като че ли малко се подобри в Казахстан и също конкретна намеса при конкретни случаи. Три, за това именно тук говорихме за три политически затворника. И относно активистите за човешки права, както и тези, които са заточени, тук неправилно се използва възможността на Интерпол. И а, мисля, че Европейската комисия трябва да а, работи заедно с Интерпол, за да следи хората, които биват а, заточени извън държавите. А, това е много сериозен въпрос. Трябва да работим по-добре с Интерпол и да ги накараме да използват по-добре критериите на а, комисарията за човешки права на ОНЕ. Мисля, че резултата ще бъде положителен. Благодаря. Благодаря. Няколко кратки коментари от мен. Относно диалога за човешките права, съгласни сме, че наистина а, той може да послужи, за да има някакъв диалог. Но относно как да бъде подсилен като инструмент и да получим резултати, нека да се спра накратко чрез формулиране на ясни цели, които да са оповестени публично. Така позицията на Европейския съюз ще стане ясна. Ще се информират заинтересованите страни за резултатите от диалога и, е това да, и да има ясен, прозрачен запис на тези диалози и да бъдат консистентни на всички нива, а, за да може да се знае целта на диалога. Що се отнася до подсилена връзка между Европейския съюз, Тюркменистан, Казахстан, а, говорим за самия процес на преговори и че искаме там конкретни измерими реформи. И а, както знаете, в Казахстан имаше една реформа през 2008-2010 също, а, и това, тази политическа воля се изрази чрез допускането на хората да пътуват извън страната, чрез допускането на наши наблюдатели вътре в страната. Това е част от положителните реформи. Също в Казахстан видяхме, че външната служба каза, че иска да помогне на Казахстан и съответно има ясни очаквания за реформи. И има един контекст, в който евентуално ще се преговаря за партньорско споразумение. Също видяхме какви бяха ангажиментите на Катнин Аштън от 2012-2013. Относно Узбекистан, нека, така както парламента го каза, а, да има ясен график, който да се постави пред правителството за опазване и за спазване на тези човешки права и да им се е, напомни какви ще са последиците. Относно се на човешките права в Централна Азия, връщам се на препоръките, които бяхме направили за това как Европейския съюз и парламента по-специално да тласне Европейския съюз към действия относно пространство за гражданското общество в тези държави и потъпването на правото на изказ и непозволяването на законодателните инициативи и, например, чужестранните организации в Киргистан. Нека да подкрепим защитници на човешките права, особено тези, които са хвърлени несправедливо затвора. Е, имахме доста случаи в този регион. Нека да кажем кои са имената, това е много важно. И също да осигурим е, достъп, сигурен достъп до механизмите за човешки права, особено в Узбекистан и е, Киргистан, където защото а, тези механизми ням, не съществуват в тези държави. Благодаря ви за а, вашите въпроси и ще се радваме да следим заедно събитията. Благодаря. А, е, чакате резултати? А, ние ще трябва да поработим първо, преди да имаме такива. И аз предполагам, че изслушването на всички наши гости тук, особено гости от различните държави, както и представителите на Организацията за защита на човешките права. Това ще ни помогне. Очакваме търговските преговори а, с някои от държавите, както и се надявам да постигнем повече а, с визитите в някои от държавите за в бъдеще. Благодаря ви още веднъж и ще работим заедно, за да се борим с авторитарните режими. Благодаря.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 Okay, colleagues, could we start, please? With the next item. And that those who... Следваща точка от дневния ред. Тези, които искат да дискутират, моля, излезте вън. No, they don't. hammer. Oh, thank you. Yeah, I'll try. Thank you. Sorry, So please, colleagues, be more disciplined. Моля, колеги, малко повече дисциплина. А ако искате да разговаряте помежду си, моля, направете го вън от залата. Благодаря. И сега стигаме до следващата точка в дневния ред, която е новия подход към човешки права и демокрация в Европейския съюз, Европейския инструмент за демокрация, доклада за, доклада за него. Докладът е изготвен от нашия докладчик Анджей Гжип. Благодаря ви за така интензивната работа по различните изменения. Доколкото разбирам, те са били 104, значи доста солидна работа. Мисля, че сега ще можем да обсъдим доклада и АФЕД ще гласува по доклада на 26 май. И на 13 май има среща с докладчиците в Сянка в Брюксел. Нека да започнем. Господин Бютиков е тук. Господин Мартин от социалистите и демократите не го виждам. Господин Лиц ли го замества? Добре. Вероятно ще дойдат и други. Господин Жип, имате думата. Мадам Че, Właściwie Pani Przewodnicząca, Właściwie pani przewodnicząca powiedziała... Благодаря. Госпожо, вие изказахте по-голямата част от това, което имах намерение да кажа. Така че благодаря, че подчертахте и цитирахте е, броя на измененията, че цитирахте имената на докладчиците в сянка. Но искам преди всичко да благодаря на всички лица, които предложиха изменения и по-голямата част или част от тези изменения бяха изготвени от мен и моите колеги, защото по време на подготовката на проекта за документ аз е, не, не, не успях по някои формални причини. Не можах да запиша някои неща, които е, просто останаха пропуснати но тъй като реших, че измененията са важни, аз ги въведох отново в текста, който е представен сега. Предложих също и няколко изменения следствие дискусията, след като беше внесен проекта за доклад. и е, се възползвахме от е, е, сътрудничеството и доброто желание на различни комисии. Разбира се, аз взех под внимание и становищата на депутатите от различните политически групи, които прецениха, че са необходими някои изменения. Искам да благодаря също така господин Мишел, господин Ламсдорф, заместник председателя на парламент. Искам да благодаря също на господин Бутикер, господин Алмар Брок, председател на комисията по външните работи и също и Кристиан Преда. Изказвам благодарности и на колегата Мартан, е, депутат, който подчерта нещо много важно, като каза, че трябва да се развиват новите инициативи, навсякъде, където има демократични движения, където се говори за правата на човека. Той поставя ударението върху ролята, която може да играят новите медии. И малко в това върви също в посоката на това, което каза госпожа Шакес. Искам да ви благодаря също за това, че за всички, които подкрепиха текста, който подготвих. Също така и за внесените от господин Джамбак предложения за изменение. Какво исках да подчертая? Това е едно изменение, което касае опита на страните, които преминаха през тези демократични промени, които вече са членове на Европейския съюз, заключенията, полуките, които бяха излечени от тези сложни периоди, трябва да бъдат взети под внимание. И като говорим за това, което беше споменато, до този момент. Бяхме насърчени да поискаме финансова помощ, финансова подкрепа от държавите членки, защото всичките тези цели, тези задачи, които не са пряко свързани с администрацията, изискват помощ от страна на Европейския съюз. Искам да се върна и на някои изменения, които касаят политическото представителство в управителния съвет. Това е една прерогатива на Европейския парламент. И ФЕДЕМ като фундация не може да има влияние върху политическия състав на съвета. Федем е една организация, която вече има опит от година и половина, почти две, скоро ще бъдат навършени почти две години, в... и оценката на работите на тази фундация също се извършват, виждаме натрупване на нов опит. И когато подготвих този проект за доклад, се говореше за 7 милиона евро, а сега имаме 143. То и 1 милион вече в повече. Всичко това доказва, че времето работи в наша полза, както и мандата, който позволява разширяването на нашата дейност. Някои изменения може да не бъдат внесени в компромисите. Тъй, че ще трябва да говорим по тях, но мисля, че това касае по-малка, една абсолютно малка част от предложените изменения. Но мога да дам един пример с едно изменение, което, в което се предлага да се примахне едно изречение, което говори за смесено финансиране, когато се финансира някаква институция, финансирането, това е смесено или кръстосано финансиране е необходимо, за да се осигури приемствеността в действието. И това касае също и други организации, които да се обръщат към ФЕДЕМ за помощ. Нещо, което наричаме в нашия, на нашия жаргон риджинг. Предлагаме една среща на 13 май. И искам да кажа, че вече имаме предложения за компромиси, които изпратихме до докладчиците в сянка, за да може да се работи по-динамично мисля, че опитът, който излекохме от нашата работа, ще ни позволи да постигнем компромиси. И се надяваме другата част от предложенията да бъдат прияти.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 Ще започна първо с благодарности към него за свършената работа по доклада. И така както и той каза, ние подкрепяме този доклад а, в целостта му. Имаше доста голям брой изменения, които бяха внесени. Някои от тези изменения просто актуализираха цифрите. Това беше необходимо, защото господин Жип каза, че ситуацията непрекъснато се променя. Така че ще има нужда а, да се публикуват и няколко компромисни изменения. Радвам се, че вече се работи по тази тема. Има голям брой изменения, които а, ще се съчетаят по първоначалните параграфи и някои други изменения ще се струпат също около параграфа, където се говори за даренията към религиозни организации. Нашата група предложи изменения, които ще подсилят правата на етническите малцинства и също включихме изменения, които няма да коментирам сега в детайли бихме могли да говорим по-нататък, по-подробно за тях. Благодаря. Благодаря господин Демис Макер. Сега господин Бутикофер. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Първо, а, ще се съглася с господин Демис Макер и ще благодаря на докладчика за великолепната работа а, и за усилията, които е положил през годините за придвижване на тази идея и за да превърне нашите коментари в реалност. Мисля, че е добре да си отбележим факта, че има широк консенсус в подкрепата а, тук а, към този фонд в парламента, а също и а, към съдържанието на проекто доклада. Аз съм оптимист и очаквам с нетърпение един добър компромис, така както го спомена и господин Жип. Считам, че особено интересно да направя една бележка относно географският обхват. Това не беше много засегнато. Бихме могли малко повече да развием. 27-те изменения, които ние предлагаме, имат за цел да, подкажат, да окажат подкрепата ни а, към фонда. Първото, което искам да кажа е, че не бива да подкопаваме значението а, на Европейския фонд за демокрация и а, за това предложихме да въведем няколко референции към други инструменти, които подкрепят а, демокрацията и човешките права, а именно Върховния комисариат на ОНЕ. И именно за това а, променихме малко ам, формулировката в първия параграф, за да съответства на този Върховен комисариат. Второ, по изменение 54, то е ключово според нас – защото се опитва да се справи с ситуация, при която някои от държавите членки, по-специално моята държава, както и други, добавят административна тежест към този фонд за демокрация при специфични процедури. И а, мисля, че трябва да протестираме срещу а, този процес. Трето, Направихме няколко предложения и приветстваме а, също бъдещите действия на Европейската външна служба и най-вече съсредоточаването върху мълцинствата в конфликтни зони, етнически мълцинства, синдикати, но появили се млади лидери, също така и лидери жени или лидери от мълценствата. Това вече би могло да бъде добавено към съществуващия обхват. И четвърто, не съм особено удовлетворен в параграф 10, където се казва, че едва ли не може да има една формална връзка, едно партньорство север-юг. Мисля, че държавите членки не са заинтересовани само от партньорска и политики само от изток или само от юг, или пък а, да се средоточат според географските си интереси. И изменение 53 се опитва да а, въведе един нюанс в тази формулировка. И последната ми забележка относно един въпрос а, на господин Джамбаски може би бихме могли сега или в бъдеще да имаме обяснение. Доколкото разбирам, неговото изменение 69 е повдига тежки обвинения към този фонд и те не са аргументирани. Езикът, който той използва, цитирам, призовава към задълбочени размисли и оценка на всички а, кандидатури за финансиране от този фонд с цел да се избегне директното финансиране или косвеното такова на терористични организации, които накърняват демократичния процес в а, страните партньори от, от, от юга. А, това е, е толкова незаслужено обвинение, толкова необосновано, че се надявам да се промени. Благодаря. Thank you, Mr. Butikofer. Благодаря, господин Бутикофер. Не виждам, не виждам лицето, господин Джамбаски, което е направило тук изменението. Не виждам и други докладчици в сянка. В такъв случай поканим госпожа Вете Койст да се изкаже. И може би вие бихте могли да обобщите. Thank you very much. These... Благодаря. Това е, са коментари от директората за човешки права и демокрация от службата за външна дейност. Моята колега, моят колега не можа да присъства. Съвсем накратко приветстваме доклада, съгласни сме с заключенията, съгласни сме с възможността да се действа посредством създаването на този европейски инструмент за демокрация и е, считам, че е, той ще е, запълни белите петна за да може да се подаде ръка на политически активисти. Има един параграф 51, който се обръща към нас за засилване на последователността е и свързаността на отделните политики, което напълно отговаря на нашите цели. Не знам, ние сме, правим именно точно това. В момента провеждаме консултации с колеги от всички служби и е, си създаваме е, за задача да оценим всички дейности. Благодаря, господин Гжип. Przewodnicząca, może rozpocznę od tej ostatniej kwestii. Благодаря. И ако мога да коментирам отзад напред, всъщност именно това е стимул а, да се действа, като оказваме подкрепа на хора и насърчаваме начина да се по, представят нашите ценности в други страни, като насърчаваме демократизацията. Тоест, на, насърчаваме под, потенциално ползващи фонда да се възползват от възможностите. Напълно съм съгласна с господин Бютикофер който слага акцент на това изменение, подадено от колегата Джамбаски. Малко е, провокативна е формулировката, меко казано, защото като че ли е, там се губи е, от поглед потенциалните е, ползващи се от фонда. И именно е, това е едно от измененията, което от малкото изменение, които не бих подкрепил и няма да приема. А що се отнася до коментарите които имат отношение към равнопоставеността на различните органи, които работят по тази тема. Тук не става дума за конкуренция. Аз често съм подчертавал и тази тема за това как те могат да си сътрудничат и дали да се съревновават. Мисля, че отчитам и тази идея в доклада. Мисля, че фонда е, може да изгражда взаимоотношения е, и да дава, така да се каже, преходно финансиране, мостово такова, към лица, които искаме да подкрепяме. Е, често тук сме коментирали, че финансиране от бюджета на Европейския съвет води след себе си доста ангажименти. Това финансиране често е и бавно. И също така е ориентирано към дългосрочни резултати, които често не успяваме да постигнем, тъй като няма краткосрочно финансиране. Благодаря. Смятам, че ще успеем с докладчетите в сянка да е, включим всички изменения. Разбирам от дебата, че макар, че имате доста работа, няма проблеми и ще можем да гласуваме в Комисията по външни въпроси на 26. Разбирам, че сте готови. Благодаря. С което ние приключихме откритото обсъждане и сега а, продължаваме а, заседанието при закрити врата. Моля всички, които не могат да останат на това заседание, да напуснат за.